С, с това приключваме обсъждането на тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре в 6 часа вечерта. Следващия въпрос е търговски и економически отношения с Съединените щати. Докладът е от господин Морейра. Давам му думата. Господин председателю, господин комисар, госпожи и господа. Много тъжно е да се говори в празна зала по това време на денонощието. Вероятно, говоря само за протокола. Та ето какво да имам да кажа относно търговските и економическите отношения с САЩ. Докладът беше прият а, от Парламентарната комисия по международна търговия с много голямо мнозинство – За търговските отношения с САЩ трябва да кажа, че съм дълбоко удовлетворен от е, съдържанието на доклада, защото той категорично е, подкрепя подобряването и разширяването на търговско-економическите отношения между е, Европейския съюз и САЩ и се посочват най-важните елементи на отношенията, без да се предпоставят е, изисквания за откриване на преговори. Това е ясен сигнал от страна на Европейския е, парламент за започване е, на преговори по търговски инструментариум за създаване на истински трансатлантически пазар. Докладът търси отговор на два съдбоносни въпроса. Първият Има ли смисъл едно инвестиционно споразумение с САЩ? Отговорът е недвусмислено и категорично да. Когато имаме реципрочна либерализация на инвестициите, това е добре и за двете страни. Второ, ние сме изправени пред сходни предизвикателства, които по-добре можем да преодолеем заедно. По такъв начин може да се постигнат по-високи темпове на растеж, особено когато работим съвместно по а, развиващи се и отварящи се пазари като а, Русия, Бразилия и редица други. За сега двустранно се водят разговорите в рамките на кръга от Доха в Световната търговска организация, но в един разумен срок могат да се постигнат споразумения, колкото и това да не е лесно, защото има особено важни интереси в морския транспорт и примерно селското стопанство, макар че тези два примера далеч не изчерпват списъка. Имаме и автомобилостроенето, в което има различни интереси. Има културни различия между американците и европейците американците са по-скоро склонни да поемат рискове дори и в селското стопанство и това може да обясни различното отношение към генномодифицираните организми или клонираните е, животни от двете страни на Атлантика. Давам примери за трудности, които трябва да се преодолеят, но те все пак са преодолими. Според мен, е, те е, трябва да бъдат изчистени, за да се е, постигне търговска спогодба по е, всички отрасли е, на е, производството и с премахване на всички бариери пред търговията. Такава трябва да е позицията е, в преговорите и трябва да се постигне технически консенсус от двете страни, за да се ускори стокообмена и премахването на различни бариери, като например техническите стандарти. Много важно е Европейският парламент сериозно да приеме този документ и да насърчи съвета и комисията да работят е, в тази посока с Съединените щати. Благодаря, господин Морейра, казва председателя. Първо, господин Миколашек има думата. Благодаря, господин председател. Добри новини са държавите членки на Европейския съюз, които търгуват с САЩ. Тяхното положение очевидно ще се подобрява. Те ще могат да увеличават заетостта, да увеличават и обема на търговските взаимоотношения. Нека а, да кажа, че а, докладчикът вече подчерта някои различия по отношение на а, техническите стандарти, а, на генно модифицираните организми, а, технически изисквания по отношение на автомобилостроенето. Автомобил много чувствителен е, за нас е въпросът, свързан с здравето на животните. Но при всички положения не подлежи на съмнение, че се нуждаем от активни търговски взаимоотношения с САЩ. Благодаря, господин Микош Овашек. А сега, в края на спонтанните изказвания, давам думата на госпожа Батерско. Благодаря, господин председател. От економическите и търговски отношения между Европейския съюз а, и а, Съединените американски щати изискват а, промяна на ограничителните условия за участие на външни а, партньори в а, Съединените щати. Нормализирането на а, отношенията в морският и въздушния транспорт е абсолютно наложително също така възможностите за капотаж на европейски компании в Съединените Американски щати и на американски компании в Европа трябва да бъдат уредени по-добре. Това ще доведе и до подобряване на нашите економически отношения. Независимо е също така да се а, съчетаят по-добре възможностите на Галилео, Егнос и а, GPS подобряването на економическите отношения между Европейския съюз и Съединените щати става все по-важно в, в, в всички отношения и преди всичко стандартизацията. Благодаря, госпожа Тикао. Сега приключваме с свободните изказвания. Давам думата на комисарят Пибал. Благодаря. Отлична е инициативата за укрепване на търговско-економическите отношения между Европейския съюз и САЩ в този важен момент. Изключително важни са отношенията ни. Близо 2 милиарда евро е стойността на стоките и услугите, които са в всекидневния обмен между Европа и Штатите. Над 2 трилиона долара в годишно изражение. Почти половината от нашия БВП и една трета от световната търговия се създават от двете страни на Атлантика. Тези числа доказват, че търговско-инвестиционните отношения между Европейския съюз и САЩ имат първостепенно значение. И все пак може да се направи още много. Във времена на економическа криза, на трудности, трябва да се положат допълнителни усилия за разширяване на търговията, която води до растеж и работни места. На срещата на най-високо равнище през ноември 2011 година европейските американските лидери създадоха работна група на високо равнище за растеж и работни места, така че да се проучат възможностите за взаимно изгодни инициативи, които водят до конкурентоспособност, растеж и създаване на работни места. На 19 юни беше прият междинен доклад, в който е, стигаме до някои предварителни констатации, а именно – че е необходима комплексна спогодба, която да обхваща всички търговско-економически и инвестиционни въпроси. Това ще бъде економически най-благоприятно за всички страни. Това е, е и от е, политическа гледна точка най-добрия вариант, защото дава възможност да се договори пакет от мерки. Все още няма политическо решение да се започнат преговори. Процесът започна на последната среща на най-високо равнище между ЕС и САЩ, но това очевидно е верният път. Работим усилено с американските колеги, за да се разработи окончателният доклад, поне според до края на годината. В този заключителен доклад ще се дадат препоръки за по-нататъчната дейност, а тя според нас трябва да се изразява в комплексни преговори. Вашият доклад е много своевременен в тази връзка. Той е един балансиран, конструктивен принос към дейността на работната група на високо равнище. Ние ще отчетем вашите е, позиции, е, становищата е, залегнали както в доклада, така и в изказванията. Благодаря ви за ценния принос. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Пиебалкс. Така приключваме разискванията. Утре в 18 часа ще се гласува този доклад. Следващата точка от дневния ред е на госпожа Фостер. Прилагане на законодателството за единно европейско небе. Четири минути за докладчика.